Good afternoon. Здравейте! Продължаваме с обясненията на ВОД. Първо Репорт Ковачек Доклад на Андрей Ковачев, 71-а сесия на Общото събрание на ООН. Първият ни оратор е господин Даниел Ханан. Заповядайте. Мистер Ханан.